Okay, so I'm going to start the meeting and uh, ask the photographs to... Откривам заседанието. Искам да помоля фотографите да напуснат залата. Okay, so we are going to start this uh, extra... така, Откриваме, откривам извънредното заседание на комисия ЕНВИ. Приветствам за дошла Грета Тунберг. Искам да ви помоля да си сложите слушалките, защото ще говоря на френски. Радвам се да ви приветствам с добре дошла, Грета Тунберг, в Европейския парламент по покана на председателя Сасоли. Вие бяхте тук през април 2019 година. Около 10 месеца изминаха от тогава. Вие ще ни отправите послание, което аз смятам, че ще ни каже, че не правим достатъчно и сигурно имате право. Бих искал да цитирам че кризата с климата застрашава оцеляването на човечеството. Не можем да изключим хипотезата за катастрофа, която да доведе до изчезване на човешкия живот, такъв какъвто го познаваме. Вие си представите, че това е цитат от Грета Тунберг. Всъщност не е, а не е, но а от един економист на банката JP Morgan – но фактите са си факти, независимо кой ги изразява. Има някои сред вас в залата, които се възхищават на Грета Тунберг, други я мразят. Но истината е, че ние сме на път да загубим битката с изменението на климата. След като ви отговорихте на нашата покана, това според мен не е само за да играете ролята на човек, който бие тревога, а за да се потърсят решения, тъй като вашата роля и вие я осъществявате изключително ефикасно, е да биете тревога. И вие го правите от месеци и месеци. И сигурно сте се срещнали с стотици политици, които са се снимали с вас, които са ви хвалили и след това нищо не се е променяло. Това не е духът, в който ние работим в Европейския парламент. Това не е духът на Европа. Затова ролята, която имаме ние, когато чуем биене на тревогата от вас е, или от JP е, Morgan и от другия, да потърсим справедливо социално, териториално решение, също да се надежден в научно, промишлено, економическо отношение. Всеки има да играе своята роля. Но аз съм убеден, че ние се нуждаем от енергията на младите хора. Никое общество не може да се преобразува и да се справи с предизвикателство, като изменението на климата, ако не разчитаме на младите хора. Младите хора а, днес а, а, се. Вие изразявате тяхната а, воля, както в Европа, така и в света. Вие се намирате днес в Комисията по околна среда, която е в челните редици на борбата срещу изменението на климата. Вие не сте в Белия дом а, а, с. А, Доналд Трамп, не сте с министър-председателя на Австралия, който е климатоскептик, не сте с президента на Бразилия. Вие изразявате една енергия, която насърчава онези, които искат да предприемат действия. Това бяха няколко встъпителни думи. Сега ви давам думата за около 10 на минути сега се връщам на английски, след което ще слушаме координаторите от всяка от политическите групи и разбира се, ще ви помоля да се придържате към времето, което ви е определено. Нека да започнем с а, вашето изказване в рамките на около 10 минути. Hi, Хай! Здравейте! Казвам се Грета Тунберг и съм активист по въпросите на климатичните изменения. Вече повече година и половина ние жертваме образованието си, за да протестираме срещу вашето, вашето бездействие. През септември над 7 7 милиона и половина души излязоха на улиците по света, за да настояват че, да, се пред, че, да се предприемат действия, така че да ни се осигури едно по-безопасно бъдеще. През ноември 2019 година Европейския парламент обяви климата, обяви а, извънредно положение а, във връзка с климата и околната среда. Каза, че Европейския съюз ще води в борбата с екологичната криза. Това бе чудесна новина. Когато децата ви, а, когато децата ви а, из, извикаха тревога, а, обявиха тревогата, вие не, вие не се а, е, в, вгледахте в това, гори ли действително думът ви. Думът ви гори, думът ни гори. Това не беше фалшива тревога. Вие се върнахте от дома си, довършихте вечерята си, а, изгледахте си филма, дори не се обадихте на пожарната. Извинявам се, но в това няма никакъв смисъл. Когато домът ви гори, не чакате още няколко години, за да почнете да гасите пожара. И въпреки това, именно това се предлага от комисията днес. Когато Европейския съюз предлага този нов закон за нет, нулеви нетни емисии до 2050 година, вие а, реално капитулирате, обявявате се за победени. Вие се отказвате от Парижското споразумение, от вашите обещания и от а, всеки един вариант, който би осигурил а, едно безопасно бъдеще за децата ви, защото този закон почива на недостатъчен бюджет за въглеродния диоксид и в крайна сметка шансът е много по-нисък от 50 много по-нисък от 50% да се, намаля, да се намали температурата с 0,5 градуса. глобалния аспект на равенството и годишните емисии не са отразени в, в мотивацията. Така че тези действия ще са напълно недостатъчни. Такъв един закон отправя едно послание, че се предприемат реални действия, при положение, че всъщност такива не се предприемат. Истината е такава, че политиката и осведомеността, които са необходими, дори да са на лице, ние продължаваме да сме в състояние на криза, която не се разглежда като криза. Има много чудесни решения, има разполагаме с нечувани преди това богатства, разполагаме с волята на хората, които са готови да направят всичко, което е необходимо. Това, с което не разполагаме, е, е, е лидерството, яснотата и най-вече времето. Бюджетите ни за, въглеродния диоксид се свиват и, това е нещото, което обобщава най-ясно нещата. Независимо колко, колко са недостатъчни, те не почиват, те не почиват на, на критични точки на, на промяна, измерения измерение на измерението, но при все това те остават най- а, надежната пътна карта. Съдържанието на бюджетите е, не, не се отразява в днешната политика, не се отразява в е, медиите. И при все това вие се опитвате да създавате закони и политики, като отново изпускате от поглед е, реалното положение. Пред Преструвате си, че а, вашата политика, която не почива на реална наука, ще реши а, проблема с най-голямата криза, пред която някога а, човечеството е било изправено. Като се преструваме, че трябва да се изпълнява един закон, който всъщност не е закон, продължава, продължавате да, да изграждате и да субсидирате нова инфраструктура, все повече и повече инфраструктура, зависима от изкопаемите горива. Преструвате се, че като изключите глобалния аспект от а, климатичната справедливост, не води до риск за, за а, погубване на цялото парижко споразумение. Преструвате се, че празните думи ще, се, ще накарат а, това тревожно положение да, да изчезне трябва да се спре с това. Нито една а, политика, нито един курс, нито една сделка не е достатъчен. Ако а, не се занимаете с бюджета за въглероден диоксид, който е необходим за сега, тези действия и средства ни трябват 2020 година, а не, не 2030 година. 2020 и всяка следваща година трябва драстично да, да започнем да намаляваме емисиите именно сега. Вашите далечни цели няма да означават нищо, ако а, продължават да се отделят емисиите на сегашните им равнища на, на, на, на още няколко години. Така ще се изразходва бюджета, преди изобщо да имате възможност да започнете да изпълнявате целите си с 2300 и 2015 година. И а, законът раз, раз, разчита на, на, на технологии за отрицателни емисии, но те не съществуват в момента. Това, което в момента трябва да, да променим е поведението си, нашето общество. И това е неудобната истина, от която няма как да избягате, колкото и да се опитвате. Колкото повече бягате от тази истина, толкова по-голямо ще е предателството ви спрямо собствените ви деца. Европейския съюз трябва да води по пътя. Вие имате моралното задължение да, да го вършите. Разполагате с уникални економически и политически възможности да се превърнете в реален лидер в областта на климата. Вие самите обявихте, че че в момента се намираме в извънредно екологическо, екологично положение. И сега, сега е момента да докажете, че, че разбирате това. Няма да се задоволим от нищо различно от а, един а, план, който да почива изцяло на наука, така че да се осигурят а, нормални условия на живот за човечеството. Всичко останало би, било, би означавало да се предадете. Сегашният закон е, означава да се предадете, защото природата не, не, е, не се търгува и няма как да сключите, да сключите сделка с физиката. And we will not allow you. И ние няма да ви позволим а, е, да, да се предадете пред а, е, перспективата за нашето бъдеще. Благодаря ви. Thank you. So I'm going to give the floor, uh, Благодаря. Ще дам думите на политическите групи, представени от координаторите в НВ. Петър Лизър за НП 6 минути. Благодаря, господин председател. Благодаря. Грета за така вълнуващото слово и за ангажираността от последните няколко месеца. Важно е за мен, че представляваш милиони младежи от Европа и целия свят. И аз постоянно срещам с тези, с тези, които са в моя избирателен район и винаги съм изумен от това, от дълбоките им познания и, и, и силната ангажираност. Запознах се с е, едно младо момиче, което пътува 25 км продължение на 3 часа обществения транспорт. Много а, други такива, а, други светли примери познавам. Науката е ясна, научните изследвания са ясни, трябва, а, трябва да не изпускаме от поглед всички ангажименти, които са поети по Парижското споразумение. И а, определено, да, прекрачваме много, а, много опасни граници. Например, топенето на, на айсбергите около Герландия. Затова аз разбирам мотивацията на, на вашето поколение. Моите деца са само с няколко години по-възрастни. Ако не действаме а, веднага, след а, 20, 30, 40 години, новите поколения и вашите деца вече няма да могат да са, няма да са състояние а, вече да контролират изменението на климата. Именно затова всички е, страни по споразумението от Париж трябва да се придържат към ангажиментите си. Още политическа група, от името на политическата ми група е НП, искам да подчертая да изтъкна три основни а, момента, на които искаме да се съсредоточим. Инвестиции в научно-изследователската дейност за декарбонизирането на промишлеността. Трябва да е възможно, мисля, да, да задържим а, а, промишлеността, но да я пречистим и да я направим по-екологично съобразна. Успяхме да постигнем напредък в преговорите с големи економики като Китай и, и, а, и Индия. Проблема е са държавите членки, финансовите министри и държавните глави предлагат да се съкрати бюджета за иновации и е, за това мисля, че всички трябва да се борим за това държавите членки да поемат и да изпълняват задълженията си, ангажиментите си. Второ, огромен проблем има свързан с е, горите в Европа поради климатичните изменения. Имаме суши, имаме топлинни вълни и е, лесовъдните стопанства и стопани не са в състояние вече да, да, да преживяват от своите стопанства. Това показва, че економическите проблеми и климатичните проблеми вървят заедно ръка за ръка. Трето, и, и това е нещо много важно, трябва ни цена на въглеродния диоксид в Европа. Дори в области, където такава няма. Все още в транспорта и, и строителството. И за да се постигне това, да, може да се говори за данъци, за облагане, но това трябва да стане чрез единодушие сред държавите членки. Общо взето почти невъзможно е това. Затова подкрепям а, а, търговията с емисии и за тези сектори. А, не мисля, че е възможно да изпълним а, а, амбициозни климатични а, цели, без всички да са ангажирани. По отношение на законодателството, напълно разбирам посланието ти, но а, мисля, че а, законодателният акт е амбициозен по отношение на постигане на въглеродна неутралност, повишаване на целите за 2030 2015 година дори и дори и да, да, промяната да е само от 40 на 30, пак това е голяма стъп, стъпка. Аз не мисля, че която и да било друга економика, голяма економика по света, обмисля подобни действия. Последното нещо. Прекуси Атлантически, прекусихте Атлантическия а, а, океан, а, срещнахте се с много хора в, а, в а, САЩ, Канада и Латинска Америка. Какво научихте там? Как могат да бъдат мотивирани тези страни, както и други, ЮАР, и Китай, Япония, Индия? Как могат и те да бъдат стимулирани? Защото в крайна сметка само малки е, страни, Марокко, Коста Рика, Етиопия а, са а, инициативни, проактивни, но те няма как да променят общия обем на емисиите. Разбира се, че ние трябва да водим чрез пример, но това не е достатъчно. Как можем да убедим другите големи економики в Латинска Америка и целият американски континент, Северна Америка и а, е, навсякъде другаде по света? Научните данни са ясни. Трябва да, да, да, трябва да се свърши повече, но трябва да се свърши повече в глобален мащаб. И това е едно огромно предизвикателство, пред което трябва да се, пред което, с което трябва да се справим. Благодаря. Координатора от името на социалистите и депутатите и, и докладчик. Госпожа Гутланд. Благодаря, господин председател. Грета, ще се изкажа на, на шведски. За мен е гордост, че си от Швеция. Благодаря, че дойде да разговаряш днес с нас. Разбира се, че трябва да се намалят емисиите, да, да се... Да, това е много ясно послание. Твоя глас се чува ясно. Мисля, че аплодисментите, които получи, изпрати, изправи залата на крак, това показва ясно колко ясно се чува гласа ти. От 6 години съм депутат в този парламент е, и наистина е, има, има един такъв вододел от преди и след петъци за, за бъдещето, движението. А, нещата наистина се промениха. Това, което казваше, вярно. Говорим за новите мерки на Европейския съюз за намаляване на емисиите, не само климатичния закон, за който се говори днес, И аз съм докладчик по този законодателен акт. Европа разполага с ресурсите, за да извърши всичките тези промени. Трябва обаче също да, да гарантираме, че този преход е справедлив спрямо всички. Ние трябва да работим заедно с множество сектори и с множество различни части на света. Европейския съюз, разбира се, е, гласът му се чува, но Европейския съюз е, е, има и допълнителни отговорности. Трябва да намалим собствените си емисии и да покажем на света, че, че, че, че сериозно гледаме на това. Така че е важно да сме, да даваме пример и по такъв начин да, да повлияем на останалите страни по света. И това можем да го покажем, като намалим емисиите си по-бързо. Не става въпрос само за, за справедливост, става въпрос и за, амби, за амбиция. Трябва да сме по-амбициозни. И това е нещо, което си казвам многократно в а, речите си, в това число и днес. Целта целта за неутралност до 2050 година. Да, чудесно, но трябва наистина да имаме по-амбициозни цели за, за, за по-близкото бъдеще. И съм съгласна, че, че предложението на комисията в сегашния му вариант не не откликва на предупрежденията, които получаваме от научните среди. Така че съм съгласна. Трябва да се движим по-бързо, по-амбициозно. И аз ще направя всичко възможно това да се постигне, като докладчик по това досие. Надявам се Европейския парламент да се превърне в движеща сила в това начинание и се надявам всичко това да бъде постигнато преди Глазгол, за да може да да сме, за да сме сигурни, че а, светът ще ни види и ще ни чуе. Да дадем пример. Трябва бюджет за въглеродния диоксид, който да бъде съразмерен на целите. На нас също ни е трудно. Полагаме големи усилия и твоята работа ни помага. Целта ни е а, научните а, изследвания да, да, да, да, да водят всичкото законодателство на Европейския съюз в областта на климата. Не искам обаче а, да, да, да, да заблуждавам, не искам да заблуждавам никога. Няма да е лесно. Има доста консервативни а, гласове в този парламент, които са против действията за климата, които са против теб лично. Така че има консервативни а, сили, които се опитват да възпрепятстват работата ни. Надявам се, че си даваш сметка, че има голямо разделение, дълбоко разделение между, между онези, които, из, кои, кои, които са с теб и онези, които са против. Науката говори на много ясен език. Стигаме до, до една обратна точка, приближаваме се до нея, след която ще бъде все по-трудно и по-трудно да се изпълни изцяло Парижкото споразумение. Ти си запозната с работата в областта на климата по-добре от повечето хора. Знаем, че, че трябва да се работи за възобновяеми е, източници, търговия с емисии, емисии от транспорта. Има много потенциал, много възможности. Полагат се усилия, които са в съответствие с е, е, целта за неутрална економика. И аз съм съгласен, че това трябва да бъде нашата цел. И трябва да направим всичко възможно, за, за, за, за, да, за да се изпълни това. Ние като социал-демократи, социалисти и демократи в Европейския парламент, ние ще се съсредоточаваме непрестанно върху равенството и справедливостта. За нас е важно да се гарантира благоденствието, сигурността и климатичната политика. Така ще, ще, ще постигнем едно по-безопасно общество. Ти си представител на, миля... на милиони младежи, които се борят за климата, както теб. Борят се за да се осигури бъдеще на нашата планета. Благодаря на теб и милионите младежи, които те следват, които са подели свои собствени инициативи, те казват истината на, на нашето общество. Ти вече трансформира дебатите в този парламент. Обедено го заявявам. И ние ще настояваме за повече действия. Искаме да постигнем повече и ти обещаваме, че ще направим всичко възможно. Благодаря ти, че дойде при нас. Let's say that I, I gave you one extra. Осигурих допълнително 30 секунди, защото сте докладчик. Иначе трябва по-строго да управлявам времето. Давам думата на Нил Сторвълс от Обнови Европа. Имаме общ език. Добре е дошла отново от Грета. Миналия път, когато беше тук, всички политици в тази зала бяха по-заинтересовани да започнат предизборната си кампания. Е, а когато те започнат е, предизборна кампания, те обещават твърде много неща. Но така или иначе, ние положихме усилия, постигнахме известен напредък преди КОП-25, за да може да увеличим амбицията си за намаляване на емисиите на СО2 до 2030 година. Няма да стигнем 55%, въпреки че вие ни казвате, че не са достатъчни, но в сравнение с предходната цел 40%, това е значителна стъпка напред. Имах също доста тежък дебат по въпроса за климатичното извънредно положение. Мнозина гласуваха в подкрепа, мнозина гласуваха против. Имаше доста критика към подхода ни. Казаха, че сме паникьори, но виждаме какво става с горските пожари, с наводненията, с всички тези явления, така че може би не сме толкова далече от истината, когато обявяваме извънредно положение по отношение на климата. Балтийско море е повлияно. Сега там зимите са по-меки. Има много драматична промяна – което сериозно ще се отрази на биологичното разнообразие. Искам да ти предам поздрави от Катрин Шабо, депутат, която не е тук. Тя направи около светско обиколка сама и тя искаше специално да те поздрави теб, Грета, за това, че прекоси Атлантическия океан океаните поглъщат близо до 50% от увеличаването на температурата и а, поглъщането на тази топлина от океаните а, ще е трудно а, да се преодолее. Това ще бъде едно дългосрочно усилие, за да се постигнат целите до 2050 година и разбира се след този срок. Аз ще бъда на 105 години тогава. Не знам точно от коя страна на закона ще съм тогава. Много политици гледат на този въпрос доста лековато. Някои от другата страна на Атлантическия океан считат, че с туитове могат да се решават проблеми. Разбира се, Доналд Тръмп е лош пример за всички нас. Ние се нуждаем от новаторство, когато говорим за новаторство, има държави, които а, се справят доста добре в това отношение. В Европа те са Швеция, Дания а, и Финландия, където има добра образователна система. Това са страните, които са водещи. Но ти не ходиш на училище, а, но е чудесно, че имаме все пак отлична образователна система. Разбира, разбирам, че ти имаш по-важни дела. Радвам се, че продължаваш да оказваш политически натиск, иначе нямаше да се стигне до движението, което наблюдаваме тук в Брюксел. Благодаря. Сега от името на Идентичност и демокрация давам думата на Силва Сардони. Добре дошла, Грета. Европейският парламент сега е затворен за външни посетители – дори а, асистентите на някои депутати не се допускат. А, някои депутати не се допускат. А, до днес парламентът е отворил а, врати за Грета. Изглежда, че а, счита, че не може да те стигне коронавирус. Но искам да ти благодаря, Грета, за това, че си толкова посветена на този идеал. Но а виждам, че Грета се експлуатира дори от Европейската комисия с цел да подобри своя имидж. В отличие от онези, които аплодират, защото тя е на мода, аз не искам да звуча фалшиво. Аз не считам, че така наречените еколози водят справедлива битка, тъй като това, което те правят, засяга обикновените хора разбира се, колко много малки хора ще се откажат от смартфоните си от 5G, колко млади хора ще се откажат от това а, да пътуват срещу 90 евро с самолет, колко млади хора ще се откажат от а, а, бързите храни или пък да, си, да не си перат достатъчно често дрехите. Колко хора ще се откажат от това, за да се присъединят към религията на екологизма. Какво да кажем за корона а, а, вирус? Аз съм а, фен, защото намалява а, емисиите в а, Китай. Битката обаче е погрешна, тъй като сте насочени срещу вер... погрешните хора. Организирате а, демонстрации на Запад. На Запад но тези еколози не споменават Китай или Индия, не организират демонстрации в тези страни. Китай има проекти за предприятия, които използват изкопаеми голова до 2300 година. Също се отнася и за Индия, тъй като това засяга и млади, за обикновените хора дори когато се отказваме от пластмасите. Обикновените хора, гражданите, се обвиняват, че извършват престъпления, само защото искат да продължат да се хранят с месо или пък да карат автомобил. Големият риск е, е че облагането на, на хората и насърчаването на тези идеи може да доведе до сериозни социални последици. Е, едно общество с нулеви емисии може да доведе до бедност. Това ще означава, че развиващите се страни няма да могат да се развиват. Не казвам, е, че няма замърсяване, че не трябва да го намалим, но трябва да имаме е, един откровен научен разговор. Председателят се опитва да прекъсне ораторът поради изтичане на времето. Penso che 20 secondi in più rispetto a un minuto e mezzo che lei ha lasciato a qualcun altro si chiami democrazia. Se poi per lei è difficile, se ne deve fare una ragione. Grazie. Да, разбрахме какво искате да кажете. От името на зелените, Бас Еклот. Благодаря. Ще използвам микрофона. Вие може да ме чуете така. Добре дошла отново сред нас, Грета Тунберг. Добре дошли на всички, които сте тук в тази зала. Не сме виждали такава посещаемост. Надявам се да се запази този интерес, когато работим по теми, свързани с климата. Радвам се, че се поставя науката в перспектива. Това е ключов момент. Всеки път, когато слушаме изказвания от политици, които говорят за това колко важен е климата, след това говорим за климатично изварено положение, <clears throat> все пак не става дума за думи, а за дела. Ние бихме искали Европейската комисия да направи повече. Когато те предложиха зелената сделка, ние се очаквахме, че това ще се превърне в дела. Днес те представиха закона за климата и той е направо разочароващ. Тази година трябва да бъде годината за повишаване на нашата амбиция. Петър Лизе, напълно сте прав. Ние трябва да увеличим амбицията си и въпросът ви по какъв начин да го направим можем да го направим, като покажем, че го правим, че можем да го направим. Но сега Европейската комисия в този закон посочва, че през септември ще излезе с предложение, че може би ще се направи предложение за намаляване допълнително на емисиите до 2030 година. Това създава проблема, защото според Парижското споразумение всяки 5 години трябва да се прави повече. Затова в Глазго трябва да се постигне това, което сме намислили. Ако не сме готови, кой ще е? Дали Китай, дали Япония, дали Индия? Не. Те няма да са готови, ако ние не сме готови. Сега Европейската комисия казва, че може през септември да излезем с предложения. Това поставя под заплаха Парижкото споразумение. Ако ние не увеличим амбициите си, ако няма увеличаване на усилията в световен мащаб, ние ще останем на същото ниво през следващите 5 години, което ще доведе до увеличаване на температурите доста над 3 градуса. Ние сега трябва да обърнем тази тенденция. Европа трябва да предприеме действия. В закона за климата може да имаме най-различни дискусии за делегирани актове, актове за изпълнение, но всички тези предложения се предлагат да се задействат едва след 2300 година. Не, това не е дебатът, който трябва да водим. Дебатът, който трябва да водим е как ще увеличим действията си сега, а как да се възползваме от инерцията от която се нуждае света. До ноември виждаме, че часовника тик-така, ние се нуждаем от действия. Благодаря ти, Грета. Много добре е, че ти предизвикваш овации, но по-добре е да предизвикваш и действия, не само ръкопляскания. E Благодаря, Петро Фьорджи от името на ЕКАРЕ. Господин председател, госпожице Тумберг, днес е голям ден. Публикува се проекто Закона за климата, където се посочва, че до 2050 година ще се постигне въглеродна неутралност. Предложението на комисията да преразгледа всички цели в областта на климата след 2300 година. А, чрез делегирани те са доста а, слаби и според мен неефикасни а, правни инструменти. Дори мащабите на Европейската зелена сделка изискват всички политически инициативи да бъдат подложени на оценка на въздействието, особено като се има предвид увеличаване на целите след 2300 година. Нашата група е против намаляване, увеличаване на целта за намаляване на емисиите, тъй като това ще подкопае правната и регулаторна сигурност, както многократно беше заявявано от предходната комисия. За да изразя позицията на ЕКР, искам да кажа следното. На първо място, не промените целите. Нека да се придържаме към Парижкото споразумение. На второ място, обърнете внимание на оценките на въздействието от техническа, социално-економическа и промишлена гледна точка. Ние искаме по-задълбочено планиране, по-малко риторията, по-малко климатичен символизъм. На трето място, оказвайте натиск върху третите страни да следват нашия път. Наш... Колегите вече споменаха някои от тях без глобална екипна работа, включването на САЩ, Индия, Китай, особено усилията на Европа няма да имат сериозно въздействие върху глобалния климат и разбира се ще доведат до унищожаване на економиките ни. Искам да направя заключение по малко по- традиционен начин. Искам да благодаря на госпожица Тунберг за важната роля, която играе да увеличи информираността сред обществеността по тази важна тема. Същевременно бих искал да я посъветвам като баща, даваш съвет на дъщеря. Върнете се в училище, върнете се към нормалния си живот. Вашето детство е също толкова ценно, колкото климата. Ако направите нещо за него, ще го загубите завинаги. И ако не направим нищо за климата, ще го загубим завинаги. Благодаря ви много. Тя знае за науката много повече, отколкото е, много от нас. Следващия Силпе Модик. Аз също ще говоря на шведски. Да, имаме нещо общо езикът ни. Е, здравей, е, Грета. Добре дошла. Радвам се, че си тук от името на моята група, политическа група, благодаря ти за всичко, което си направила. Ти вдъхнови милиони по света, в Европа. Ти огласи младите хора, които искат повече от нашите политици. Благодаря ти за свършеното. Това улеснява и нашата задача, и нашата работа, защото ние се опитваме да работим по проблемите на климата. Е, много лицемерие е, така се забелязва в залата. Парламента е, трябва да признае, че трябва да се вземат решенията, които са необходими. Имаме фактите, науката, знанията. Нужна ни е политическа воля, за да предприемем необходимите стъпки. Надявам се, че е, всички сериозно е, са е, се вслушали в твоите думи тук, иначе е, просто е, си губим времето. Това ще е празна поза. Е, сега много е приятно да те използваме като символ на активизъм, действията за климат, но гласът ти е важен и в друго отношение – Знаем, че предложенията е, не са достатъчно амбициозни. До 300 да се съкратят с 50% емисии, това не е достатъчно. И това е факт, не е просто мнение. Така че трябва да завишим целите си до нивата, които е, ни съветват да е, заложим учените а би трябвало да, ги, да съкратим емисиите дори още повече, за да сме сигурни, че да се презастраховаме. Надяваме се, е, че ще получим помощ от док... Е, госпожа Гютланд, доклад... нашия докладчик, е, за да доуточним позицията на парламента. Да, знам какво ще ви кажат. Ще ти кажат. Европейски съюз прави повече, отколкото преди, но това все още не е достатъчно. В това отношение ние сме на твоя страна. Благодаря. Okay, and the last speaker will... И така, последната е, изказваща се ще е Леонора Еви от е, необвързаните е, Скъпа Грета, радвам се да те видя тук в Европейския парламент. Имам така една молба към теб. Помогни ни да говорим и за липсата на прозрачност в Европейския съвет. Вероятно знаеш, че тук в парламента ние работим с значителна прозрачност, всички е, дискусии се предават по интернет, е, измененията също се покачват в интернет е, и позицията на парламента също е много амбициозна по отношение на климата. Напротив, съвета, където заседават представители на държавите членки, там е черна котия. Няма а, нищо а, публикувано а, при закрити врати се вземат решения и не се знае дали а, е, решенията, които се вземат, ще бъдат в интерес на обществеността или не. Дали национален интерес или някакъв друг интерес ще, бъде, ще вземе превес. И накрая, моята страна Италия днес предприе първата стъпка във вярната посока, като е, създаде открито е, постоянно представителство в Брюксел за проследяване е, работата по темата, която разглеждаме. Но разбира се, необходимо е, за да постигнем целите си, да действаме много по-амбициозно. Благодаря, ако Грета Тунберг желая да вземе отново думата, мисля, че го иска. Мисля, че е време да закрием заседанието. Понеже трябва да излезе от залата, моля, направете и място. И мисля, че на, надявам се на следващото заседание на а, комисията по а, Енви а, ще, посещението ще бъде толкова по, многобройно, колкото и днес. Благодарим на Грета Тунберг за участието. Благодаря и на вас.